Искам да ви дам няколко практически съвета. Не, не дейте да натискате бутона на микрофоните си, е, с който те се включват, защото в момента, в който го натиснете, се, е, камерата, която снима, ще, ви, е, ще се включи. Аз мога да си представя, че е много хубаво за вас, че бихте желали да се появите на телевизията, но от друга страна, е, образа на телевизията ще бъде много странен, като се сменя непрекъснато. Затова ви моля да не натискате бутона. Е, надявам се, че преводачите са готови и се надявам, че всеки може да чува превода на своя собствен език. Е, мисля, че насякъде е, е обяснено как да слушате превода. Онези, които които чуват добре превода, може ли да повдигнат ръцете си, за за да се знае, че те могат да чуват превода си. Мисля, че работи за всички. Ако не, ако не, ако обичате е, да ме осведомите е, в случай, че нищо, нещо не е наред. Не оставайте, е, не дейте да мълчите, а сигнализирайте веднага. Искам първо да се извиня преди да започнем е, срещата. Е, председателят, председателстващия днес, е, господин Фресно, не, не може да открие, защото е, има проблеми с а, пътуването си от а, Мадрид, от Испания. А, има закъснение на влака и се надяваме, че ще бъде тук в 11 часа, поради което аз ще го заместя. Аз съм Хорованс и съм а, председател на а, мрежата, Европейската мрежа за борба срещу бедността и ще се опитам да заместя господин Фресно, а, достойно да заместя господин Фресно, което няма да бъде лесно. А, господин Андор, комис, а, комисаря не е тук, но госпожа Андор го замест, госпожа е, го замества, а госпожа Перес е председател на Комисията за работна заетост и е, също приветствам госпожа Мартинес, е, която представ, представлява Испанското председателство на Европейския съюз, което организира тази среща и аз съм, мисля, че съм че е, искам да изразя своята благодарност към вашето правителство като председателство Живопрейския съюз, че отново по, продължава инициативата за организацията на тези срещи е, за борба срещу бедността. Е, също е тук председателя на Комитета за социалните е, е, е, е дела и също приветствам госпожа Аделия Фернандес, която представлява а, предишната осма среща за а, предишната осма среща, която състоя миналата година. След като представих нашите е, гости, ще пристъпя към към а, гостите, които се намират в залата. Бих желал да приветствам няколко делегации и може би а, да, с цел да покажа, че вие присъствате и за това ще а, изброя а, изброя е, е, е, присъстващите делегации или тези, които очакваме да бъдат тук и когато ги спомена, ще ви помоля да станете, за да могат всички да видят кои сте и че присъствате на тази среща. Започвам с Австрия, австрийската делегация, ако обича да стане. Благодарим ви много, че сте тук. Добре дошли на тази среща. Белгийската делегация ако обичате да ги приветствате. Българската делегация. Добре дошли. Радваме се, че сте тук. Чехската делегация на Република Чехия. Кипър, делегацията на Кипър. Благодаря ви. Дания, делегацията на Дания, добре дошли. Естония, добре дошли Естония. Финландия, делегацията на Финландия. Добре дошли. Франция. Добре дошли. Франция. Немската Германия. Добре дошли. Гърция, делегацията на Гърция. Унгария. Ирландия.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 делегацията от Малта. Холандия. Норвегия. Полша. Португалия. Румъния, делегацията на Румъния. Словакия. Словения. Испания. Добре дошли. Швеция. Обединеното кралство. И мисля, че изброих е, всичките делегации ги приветствах с добре дошли. Това са хората, които присъстват тук. Това е една много особена среща, която е организирана от Испанското председателство на Европейския съюз и от Европейската комисия. А всъщност обаче делегациите са истинските центъра на тази среща и за това ние приканваме гостите ни, както и представителите на европейските органи да а, присъстват. Така че, както виждате, тук има нещо доста а, е, а, е, специално и особено, защото се срещат тези две, от двете страни хората и това ни дава възможност да работим върху темите по-добре. За това държах да представя всичките делегации. Бих помолил а, членовете на Европейския парламент, които присъстват тук, да станат прави, за да ги видите, защото тук сред нас има членове на Европейския парламент, т.е. депутати също и техните помощници. Техните сътрудници, които са тук, ще, много ще се радваме да ги видим, да станете, за да ви видим. Добре дошли! Сега приканвам хората, които са свързани по някакъв начин с Европейската комисия или с Европейската администрация, също да станат, за да могат да ги видят всички. Всички тези, които са по някакъв начин свързани с е, Европейската комисия и Европейската администра... администрацията на, на Европейската комисия, добре дошли. приканвам всички други представители на правителствата на Европейския съюз да станат, за да видим кои страни са изпратили своите представители. Как... Национални представители, моля ви станете, за да можем да ви приветстваме с добре дошли. Много ви благодарим, че сте тук. Мисля че също така, че има други гости които не отговарят на тези току-що изброени категории. Но може би има хора от неправителствени организации или от т.е. от различни представители на различни неправителствени организации, представители на гражданското общество, които работят в тази област. Да, има такива, добре дошли. Благодаря ви много. Благодаря ви много, че сте с нас. Може би забравих категории гости, затова ви моля, ако има някой, който не е споменат, да стане, за да мога аз да ви приветствам. Не бих желал да загубя никого. Бъдете добре дошъл. Също. След това представене Мисля, че е важно в, това нача... в началото на нашата среща, която е девета подред и която се случва в годината, Европейската година за борба срещу бедността, така че всичко това придава особено значение на нашата среща. Много сме, сме благодарни, че ни, се пред, че ни предоставиха възможността председателството, комисията, парламента да можем да осъществим тази среща днес тук. Всички знаем, че това е много важна среща. Не само защото се случва през тази година, посветена на борба срещу бедността, а защото ще се опитаме да, да, да, да получим, да дадем повече максимално отговори на всичките предложения, които бяха направени в продължение на предхождащите срещи. И тези, е, тези отговори са предоставени на всички управляващи органи на Европейския съюз и те очакват е, да бъдат разгледани. И е, предлагам, че когато не знаем как да можем да, да отговорим на тези предложения или да ги приложим на действителност, трябва да го кажем и да, да, да обсъдим е, е, съответно въз, възможностите, които стоят пред нас. Затова ми се струва, че е много важно тези предложения, които идват от хората, които са в положение на бедност, да бъдат чути от, от хората, които отговарят е, за тези въпроси и носят на национално ниво, както и на европейско ниво, отговорности и имат особено важна роля при взимането на решения, отново на двете нива. Както вие знаете, съвета взимане, Европейския съвет взима решение по този въпрос. Той се състои, състои от е, министри, те на държавите членки и тези ваши предложения са, са предоставени на тяхното разглеждане и за това е много важно тук на тази среща да обсъдим как могат те да бъдат действително приложени тези предложения и какви са проблемите за тях, невъзможността за тяхното прилагане. Затова това е една от основните цели на тази среща, имайте го предвид да можем да продължим в последващия период да работим по тази тема и по тези въпроси. Вие знаете Европейската стратегия е, е, Европа 2020 е решена, че е, държавните глави и Правителствата взеха решение миналата седмица по отношение на големите цели на, и, и, по отношение на стратегията на Европейския съюз и също по отношение на това, че е абсолютно наложително да се, вземе е, една, да се направи една първа крачка в унищожаването на бедността, като ця, е, крайната цел е аб, абсолютното изчезване на бедността в Европа, което е срамота. Съществуването на бедни хора в Европа е позор за Европа. За богатата Европа това е истински позор. Ще дам думата сега на нашите говорители които са предвидени за откриване на тази среща, тъй като сме поканени в Европейския парламент, ще дам първо думата на госпожа Перес, която е президент на Комисията за заетост и социални дела. Господин председател, благодаря ви за вашите уводни думи да ни, мерси, че ни събирате така всички в този ден, защото тук в парламента това е една практика, която е необичайна. И аз приветствам тази оригиналност, която ни дава възможност да работиме заедно това е много важно за нас. Добре дошли в парламента. Знам, че че тези дни за пръв път се състоят в парламента. А, а тази, все пак тази къща е къщата на гражданите европейските. Работата, която извършвате всички заедно, дават път, над, дават глас на тези, които не се чути достатъчно и това е една много ценна работа и ние, политици, трябва да чуеме този глас и затова аз толкова се радвам, че имаме толкова политически колеги, които представляват различни институции, но които ще ни чуят, за да разберат от вас и за да могат по-добре да работят с вас, за да могат вашите проблеми е, да могат е, да откликнат. Казахме, че тази конференция се отваря в момент която ние спечелихме една битка, защото вие знаете идеята, че, че стратегията на на Европа 2020. Идеята за тази стратегия беше да се пребориме с бедността и изключването, което все още не е придобито. Въпреки, че сме 2010 година, годината на борбата, не сме още успяли и, и по, е, много поздравявам и приветствам вашата мобили, е, мобилизация, вашата, вашето желание, както и на Испанското председателство и на всичките участници, че по някакъв начин а, е, ние сме, а, по някакъв начин сме спечелили тая битка, защото сме си поставили твърдо целта, че ще успееме. И това се вписва в решението на, а, на управленци тази битка, която ще спечелиме всички заедно. Трябва да направим е, след е, продажната служба, така, сервизи. Знаеме всички, че някой път дявола се крие в детайлите. Какво значи бедността? Как се справяме, как се а, е, бориме с а, бедността? Това е една много стара история. А тя все още присъства и затова ние трябва нов инструментариум да измислиме и тази битка и тези мерки и ще си изкажеме точно тук в парламента и парламента ще се изкаже. Имаме много теми, които а, ще включиме. Но в период на криза, в която сме ние, тази криза засяга тези, които акции, защото тя там се роди, но тя засяга също а, бедните, хората. Последствията от кризата, такава както минава в Европа, това има ефект най-вече върху преразпределението. Има всичките е, отрицателни последствия от тази криза, именно в това преразпределение – и ние в този момент много добре виждаме, че страните членки се намират пред задължението, определено от пазарите, да, да намалят бюджетите. Аз се опасявам. Всички трябва да се опасявам, че това ограничаване на бюджетите първо, първо ще първо ще засегне именно тези бюджети, от които ние имаме нужда да се борим срещу бедността. Първия пример за това И това е част от вашите препоръки, аз отбелязах от 8-та, срещата, е въпрос е, е достъпа до обществените услуги. Има, разбира се, начина по който бедните възприемат обществените услуги. Как, например, едно дете на бедни хора отива на училище? Дали едно дете, което е бедно, е изоставено от училищна гледна точка? Ами има също във въпроса как, образу... как образованието, здравоопазването е финансирано в този период, в този период на консолидиране на бюджета. Това е много, много важен месаж, да кажеме. нашата основно богатство да избегнем от тази криза е да се бориме срещу бедността. И няма да бъде много дълга. Искам просто да кажа от името на моите колеги от социалните дела, ние от Европейския парламент се ангажираме в тази битка да реагираме върху две-три те точки в заключение от миналата година. Ера прие доклада на нашия колега, който ще бъде ще работи с вас, който направи изключителна работа, за да определи как въпроса за минималния доход може да бъде решен в рамките на борбата срещу бедността ние за в тази и в това отношение имаме нужда от подкрепа. Но самия факт, че имаме този доклад в парламента е вече много важно. През цялата година ще имаме различни събития във връзка с ангажимента. Знаете, на 19 октомври в парламента. Ще има и изказване. Една дума за миналата година. Казвахме, че миналата година, че рисковето за, за всичките последствия отрицателни от кризата – остава не от важните а, въпроси. Това е нещо, което ние много добре си даваме сметка в Европейския парламент сред министрите. Има неравновесие в авторитета, в това, което се казва – между министрите на економиката, финансите и на министрите на социалните работи. По някой път кантара е малко наклонен и трябва да се бие. Министрите на социалните дела, които носят послания, които са важни, да бъдат чути от министрите на економиката и преразглеждането на сметките, борбата срещу дълговете, да не се да не се превръща в разрушение на нашия социален модел. По въпроса за права на настаняване, за жилище, право, право за жилище. Това е също е една точка в а, на борбата срещу бедността. Е много важно да имаме достъп до а, жилища това го взимаме предвид в парламента като важен показател. Сега е Европейски съюз каза, трябва ще намалиме, ще ограничиме бедността ни, трябва да наблюдаваме как се е, премахва тази бедност и в борбата с бедността, в наблюдаването. Нашата грижа за бездомците, за тези, които нямат жилища. Това е искане, което трябва да, човек да се бори, да го налага. Казах вече казах за достъпа до публичните обществените услуги, искам да кажа, че в парламент имам отговорност за един доклад върху кризите. И аз помолих Европейската комисия да направи една равносметка върху а, влиянието на кризата върху именно обществените услуги. Трябва отново тази обществени услуги да се сложат на ниво, за да може да се отговори на нуждите. Миналата година сложихте акцента върху достъп до, а, до, достъп до банкова услуга, до банкова сметка. И това беше в заключенията, беше едно от предложения, което беше направено в Европейската комисия, което ние получихме от професор Котивъв. И ние ще поддържаме именно също този, това предложение за достъп до банкова сметка. И последната точка, вече я казах, минимален доход. Възможност човек да има минимален доход. И това е също искане, което смятам, че вие ще наблегнете. Искам да ви пожелая добра работа. Ви благодаря, че дойдохте тук в парламента и да ви кажа, искам да ви кажа колко за нас законодатели това е, колко е важно, че сте тук и бихме искали да бъдем по-добри законодатели, именно да се впишем и отговориме на, вашите, на вашата борба срещу бедността. Не, не, продължи. Е. Много ви благодаря, госпожа Берес, за това начало на отговор по въпроси изключително важни за хората, които се намират в положение на бедност. Вярно е, че трябва да продължим рабо, започната работа и мисля, че има много неща, които могат да бъдат свършени заедно с Европейския парламент, т.е. да се повлияе на политиката, социалната политика на Европейския съюз в е, това, е, този период на криза. Може би има фондове, които могат да бъдат използвани, а не да се посяга на бюджета, който е определен за социалните разходи, защото обикновено това е първото нещо, което се прави. И, и с което действително положението на тези хора се влушава, вместо да се подобри. Давам думата на госпожа Мартинес, която представлява председат, е, Испанското председателство е, е, на Европейския съюз. Много ви благодаря. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа Анделя Фернандес. Благодаря на всички скъпи приятели. Добре дошли. За мен е удоволствие да мога да взема думата от името на Испанското правителство, което има председателството на Европейския съюз. Ние изпитва, имаме много надежди по отношение на тази среща. Днес темата на нашата среща е нов социален пакт. Именно става дума за борба срещу бедността и срещу а, а, социалното изключване. Става дума за подобрение на условията на живот на 80 милиона хора, което е 16% от, от е, населението на Европейския съюз. Ще можем да разменим мнения, опит, да направим предложения които са не само идващи от вас, но също и от експерти, от социални организации. Имаме 150 души, които ще участват, които представляват бедните и които идват от различните европейски страни и които са днес тук. Добре дошли! в, на ниво всички е, имам предвид всичките срещи, които се организират на национално, регионално ниво, но вашата среща е най-важна, защото сега ще можем да обсъдим инициативите, които имат за цел да подобрят вашия начин на живот. Всичкият е личния опит, който вие споделихте тук, и се споделили тук, беше, взе, им, беше представен на срещата, която се състоя през януари в Мадрид. Ние знаем днес, че има сравнителен подход, който може да ни помогне да оценим ефикасността на борбата срещу бедността и да видим доколко приложените мерки са, са приемливи. Има три е, области, върху които ще работим. Предишната среща, влиянието, което е, нашите заключения е, са, са имали върху подобрението на техния живот, е, но не само върху самите бедни, но и хората, които взимат решения. И третия, третата област е а, е, да могат а, е, отговарящите, които могат да подобрят положението, да могат да се изкажат и да вземат позиция. И накрая ще ви представим един план на действие за последващите 10 години. Става дума да се изработи план, който може да а, ангажира страните да пое, да, да, да вземат конкретни мерки спрямо хората, които се намират в тези условия на бедност. Испания а, заявява своята ангажираност по този въпрос и а, ще направи обща декларация 2010 година, 2010 година заедно с Белгия тъй като Белгия и Испания е, осигуряват е, е, председателството една след друга и вие ще бъдете осведомени за него. Тук става дума също така и за един от приоритетите, които Испания си е, е, е поела като председател на е, Европейския съюз – в Испания има програма, която е, цели подобряването на положението на, на хора, социалното положение на хората. Ние се опитахме в този е, труден момент да не, да, да не загубим от погледа си нашия социален модел, който защитава социално хората и да не позволим кризата за, поради кризата да го загубим. Е, за, за това, освен това, ние се стремим да разширим мерките за запазване на социалния модел и в Европа и работим за това. Ние се молим да се е, политиките да бъдат е, е, все по- и повече и повече разработени, за да могат всички хора да е, са в е, все по-добри социално положение. През януари по време на конференция, конференцията, в която се е, откри тази 2010 година, посветена на бедността. Всички тези неща бяха казани и през април, през април се организира в Корду един е, форум, в който бяха поканени роми, които са в най-тежко положение спрямо бедността и в положение на криза. На този форум бяха взети много важни решения. Нашето председателство в тази област обаче постигна и други неща. И най-важното беше това, което направихме през месец юни, по време на срещата на Европ... съвета на Европа преди по-малко от една седмица, на който се, взеха, се взеха решение, взеха решение по три цели. Да се намали процента на бедни, както и броя на семейства, в които и двамата членове са безработни. Има още много показатели, по които работихме и се, се тази среща завърши с, с договор, в който всички страни членки си поставиха за цел намаляването на 25% а, а, с 25% до 2020 година намаляването на бедността. И цялата стратегия на Европа за работната заетост, за битката срещу е, срещу бедността, както и за безработицата, са взети предвид. Става дума също така и за жените, и за неравнопоставеността на жените, получаването на по-малко заплащане за еднакъв труд и всичките проблеми, които са свързани с неравнопоставеността между мъжете и жените. Испания настоява за тази стратегия, настоява това да станат ръководни принципи на е, социалната политика на Европа. Да се борим е, също и срещу е, достъпа до жилища и осигуряване за жилища за всички безпризорни. Важно е също, че ние настояхме да се да се вземат мерки, за да се предотврати бедността, която застрашава възрастните хора. И ако може да се излезе от омагиосания кръг, в който се върти бедния. Взехме предвид също така и инвалидите. Искам да завърша с една забележка, която мисля, че всички, с която всички ще се съгласите настоящото положение на економическа криза не бива да завърши с, а, с нарушаване на социалното осигуряване на хората и с намесата на държавата в а, социалните сфери. В никакъв случай ние трябва не бива да се върнем назад поради това положение на криза и разчитаме за това на всички, е, които могат да участват в този процес и които могат да създават социални политики, за да се борят срещу е, такава една заплаха. Немският социолог Бауман казва, че е, с, здравината на едно общество е като здравината на един мост, чиято устойчивост може да бъде измерена с най- несигурната и нестабилна част на моста, която е бедността в обществото. Аз мисля, че нашата здравина, нашата устойчивост зависи много като общество от устойчивостта на бедните. Исках да кажа, че трябва да разчитаме на това, което е нашият основен е, е, положителен момент. Трябва да разчитаме на положителните неща, Политиката какво значи? Политиката означава, че трябва да има промяна, трябва да има съзидание, трябва да има нови идеи и трябва да се стимулират новите проекти, за да може да се върви напред. Това е прогресивната политика. Бъдещето за тази политика е винаги обещание, очакване, надежда. Бъдещето не може да бъде несигурност и страх. Бъдещето трябва да бъде миг на много възможности и въз... реализиране на тези възможности. Целта на това е целта на Европейския съюз, но това е целта и на всичките правителства, на всичките организации, на, на страните членки. И всички трябва да се опитват да динамизират възможностите на обществото, да създадат нови динамики, за да има повече свобода, повече равноправие, повече равенство на шансовете. Ние трябва да спасим хората от страха пред бъдещето. От страха от това, че могат да се разболеят, че няма да могат да работят, че ще загубят работата си, че нямат страха, че ще устареят и няма да има с какво да живеят. Че ние трябва да предотвратим, да осигурим болестта, безработицата и а, е, а, е, староста. Това е абсолютно наше задължение. Това е задължение на, полити... на европейските политики. Това е, е пожелание за бъдещето, но трябва също така и да се опитаме да не, да не загубим постиже... постигнатото до днес. Това е основна нашата идентичност. Битката за всички тези неща. Разрешете ми да ви поздравя още веднъж. Пожелавам ви много успех и всичко най-добро през тези две, два дена на работа. Убедена съм, че ще дойдете с много интересни идеи, които ще размените и това ще ни помогне на нас да вървим напред като правителства и страни членки на Европейския съюз. Благодаря ви и на добър път. Благодаря ви много, Госпожа Мартинес, благодаря ви. Благодаря. Благодаря, че подчертахте значението. Значението. Колко е важно човек да има един приличен живот, едно достоинство. Да се осигури достоинството в живот. И съм много доволен да чуя че въпреки, че така свършва вече председателство Испанското, въпри, а, така а, благодарение на вашето сътрудничество с другите последващото председателство, ние напредваме. Сега давам думата госпожа Самуел, която е директорка, която представлява комисара Лашло Андор. Добър ден на всички. Аз съм много щастлива, че съм сред вас днес и представям комисара Лашло Андор на тази девета среща. Господин Андор е разочарован, че не може да участва в срещата тази сутрин, но той ви изпраща най-добрите си пожелания за успех продължение на годините. Всичките тези срещи имаха много важно влияние върху поддържането на борбата срещу, срещу бедността, като един от приоритетите в програмата националните. Тези срещи винаги играят много важна роля в решенията стратегическите на Европейския съюз по отношение на социалната защита. Вашето активно участие е добро дошло и показва, че политиката социалната може да бъде ефикасна само ако самите хора, които са в бедност, участват съдействащи лица и за нас е удоволствие, че констатираме, че тези годишни срещи на хората в бедност станаха традиция. Много важен напредък се направиха, въпреки че си даваме сметка, че пътя е още е дълъг и има доста неща за правна 2010 е годината на борбата срещу бедността и Евросъюза си постави за цел да намали бедността и да се напредне в, в включването. За какво служи тази година? Какво трябва да реализме? Първата ни цел е да насърчиме едно по-добре разбиране на това как, какво представлява бедността, какво означава днес в една Европа, която се основава на разнообразието. Европейската година е изработена не толкова за, а с хората, които са в бедност. Вие сте в сърцето на тази европейска задача и се надяваме, че тази среща ще направи един подем, който ще затвърди вашето активно участие. Европейската година беше създадена, за да да се признаят правата на хората в бедност. Ние искаме наистина да сте истински действащи лица. Европейската година иска да, а, да се бие също да насочването, посочването с пръст. И искаме да пуснем един месаж. Борбата с бедността е една отговорност, която е споделена и всички имаме роля, която трябва да участваме, трябва да създадеме, да заздравиме партньорствата, да не създадеме нови партньорства и да видиме отвъд обикновените връзки. Европейската година е един апел, който е лансиран към неправителствените групи, социалните правителства, към медиите, към всичките власти, местни и регионално. Ние искаме да ги подбутнеме да вкарат бедността в техната, в техната програма. Не само 2010, но за в бъдеще. Евросъюз сложи с намаляването на бедността в, в центъра на политическата си програма. Намаляването на бедността е една от основата на стратегията за 2020 година Европа за растажа. Е европейските министри за работната заетост се съгласиха за, за да, да сложат една цел да си значи, три по относителна бедност – относно домакинствата без работа. Значи те си сложиха точни цифри, за да могат 20 милиона души да излязат от тези показатели на бедността. Както други участници вече казаха, държавните глави приеха тази цел а, с цифри на миналото ни събрание на 17 юни. Това е историческа дата. Това, съглас, това съгласие, това е да премиера именно тази цел, са определена с цифри. Това е именно един нов момент в борбата положението в различните страни членки са различни. Въпреки това, е, най-важното е, че борбата срещу бедността и социалното изключване трябва да бъде поддържана от а, цели, които са амбициозни. Борбата срещу бедността и социалното изключване играе централна роля в стратегията на Европа 2020. Това е един сериозен сериозен ангажимент с една много точна цел, една по-справедлива Европа. 2020 година предлага една платформа за 2020 година Тоест трябва да се заздрави солид, солидарността на европейската спрямо най-уязвимите групи. Има много точни, конкретни предложения в, по платформа в тази бърбо. Ни трябва да решиме по какъв начин да се осъществат цялата тази организация на защита социална, което ще помогнат на нашата основа цел. Тоест, трябва да комбинираме нашия подход и да вкараме нови начини, по който да се действа. Нашата платформа ще поддържа всичките цели в Европа 2020. Трябва да се увеличи осведомеността на хората по отношение на положението на хората в бедността. Платформата трябва да ги, улес, да ги улесни в интеграцията по отношение на здравоопазване, здравоопазването, финансирането. Драги приятели, успех, успеха на стратегията 2020 година Европа ще зависи наистина от начина по който ще бъде приложена регионално а, и на различни места. Тя в нея трябва да участват действително всички действащи лица, включая и хората, които са в бедност. Ние ще продължаваме да разпространяваме примери, на които показват, че може добре да се функционира на примери, в които дават как може човек да излезе от състояние на бедност. И ние ще държим най-вече на, да помагаме на, на най-засегнатите хора. Европейския съюз създаде един подем, една динамика в, по тези въприс. Благодаря ви много и ние сме все пак 2010 година. Много ви благодаря. Решенията, които бяха взети миналата седмица, са също много важни. Много ми харесаха две неща – това, което вие казахте, че целта е поне 20 000 души да бъдат спасени от е, бедност. И това е много добре, защото това не е максималната цел, а минималната цел 20 милиона. И този израз много ми хареса, защото той също е залегнал в е, е, решенията от миналата седмица. Много ви благодаря платформата, за която говорите, инструмента, който е създаден е, е, и който ще бъде инструментът, чрез който ние ще може да отчитаме всички показатели и всички страни на бедността. Благодаря ви много. Следващия говорител. Е, бих желала да спомена за господин Фернандес Лопес, който е председател на Комитета за битка срещу е, бедността. Той също е с нас. Има малко объркване с е, името на госпожа Делия Фернандес, която също представлява и господин Фернандес, който е тук и представлява съответно своя комитет. Е, така че това създаде малко объркване. Давам думата сега на госпожа Аделия Фернандес, която представ представлява делегациите от осмата среща е, от миналата година. Давам ви думата, госпожа Фернандес. Господин президент, госпожа, господа е, е, комисари, драги приятели, е, драги делегати, които сте тук днес на нашата среща. Благодаря на всички вас и добър ден! Много е важно, че хората в положение на бедност да могат да, да бъдат чути и да бъдат е, чути и да бъдат включени в е, социал, социалния живот. Хората, които са така наречените бедни, трябва да могат да участват. хората на регионално и европейско ниво притежават една вътрешна едно вътрешно богатство, което не може да бъде научено в нито един университет на света. Когато ние участваме в тези срещи, ние не сме по-бедни или по-малко бедни. Аз участвам тук, за да обогатя своите познания, а не да, да напълня джоба си. Тук никой, нито един от нас не бива да се счита за беден, защото богатите са много често духовно бедни. Това, че имаш е, много скъпа кола, не означава, че си богат. Защото, защото хората, които живеят, за да имат такива скъпи дрехи, маркови дрехи и скъпи коли, на тези хора вероятно им липсва нещо много важно. Е, липсва им една човечност, защото те не се занимават, тях основните страни на живота не ги занимават. Лукса, екстравънкантността, е, не могат да бъдат цел, когато има хора, които не знаят къде ще спът вечерта, които нямат пари да си платят електричеството и които нямат най-основните блага, които са необходими за човешкия живот. За съжаление, някои от нас трябва да избират между това дали да си купят лекарство или дали да си купят храна, защото ние нямаме достатъчно пари, за да купим и двете. Има хора, които мислят, че ще имат винаги пари. Но економическата и финансовата криза ни показа, че, сме, че ние всички сме уязвими в момента съществуват хора, които нямат 50 сантима в джоба си, за да си купат хляб. И в тези, на тези срещи ние може да говорим свободно за нашите проблеми, нямаме никакви ограничения, защото това е една платформа, която ни дава възможност да споделим грижите, които, които имаме всички, защото се намираме в подобно положение, в сходни положения. Тук сме обаче също така, защото ни чуват. Това е, дава определена стойност на нашето присъствие тук. Независимо от нашите политически идеологии, от различните политически цветове, ние трябва всички, всички да имаме право на достоен човешки живот. Живот, живот в който нашето човешко достоинство е запазено. Ние всички трябва да имаме право на един минимум, на, един, на, на условия на живот, които ни дават възможност да имаме вакансии, да може да, да, да, да водим културен живот, театър, кино и още толкова много неща. Е, не бива да бъдем принудени да избираме между две от основните неща за нашето съществуване, а трябва да може да ги имаме и двете. Между тях това, са, това е правото на почивка, на отпуска и правото на достъп до културния живот. Дали сме пенсионери, дали сме безработни, ние във всички случаи трябва да имаме възможност да, да, да, да ги имаме тези неща. В е, идеалното общество човек трябва да може да работи в мотивираща област, която му доставя удоволствие, а не да работи, за да може да живее. Но във всички случаи държавата трябва да ни осигури възможности за достоен живот. И, както казах, по време на, кога, след пенсиониране е, и в условия на безработица. Отговорите, които трябва да намерим, трябва да са адекватни за всички, да отговарят на всички е, нужди. Няма логика да имам един пакет от решения, които да не могат да разрешат е, основните проблеми. Например, е, заедостта работната не е идеалният отговор. Е, може би тя е последена фаза от един е, е, от един, е, е, един период от живота и ако се разреши еднолично или едностранно, няма никакво, няма смисъл. Трябва това да бъде една обща битка в цялата, цялостната работна заетост. Това, че споделяме нашия опит, ни позволява да се опознаем по-добре – и да си дадем сметка, че няма един единствен проблем, а проблемите са много. Политиците, хората, от кои, които реш, взимат решения, не знаят винаги, не познават проблемите ни. Затова наш дълг е да им дадем възможност да ги опознаят. В заключение искам да благодаря именно тези, на тези политици, които участват днес тук на нашата среща, и ще изслушат нашите проблеми. Сега е много важно, че сте тук, защото вече процесът е започнал и вие не можете да ни оставите по средата на пътя. Искам също да благодаря на участниците, които ще споделят своя опит и особено е, на тези, които бяха на миналата среща – аз не съм вече, аз не съм вече същия човек, какъвто бях преди да участвам в тези срещи. И ако не бях участвала в тази среща, нямаше да мога така спокойно да изложа своите проблеми. Благодаря ви и ви насърчавам да говорите. Благодаря ви. Окей, okay, Саша. Благодаря ви много. Госпожа Фернандес, че посочихте, че това е една важна среща на хората в бедност и вие също наблегнахте за това, че трябва с сила да посрещнеме всичките проблеми. За, за някои от вас това събитие е много важно, обаче иска и усилие това да може да дойдете всички тук до Брюксел и да вземете думата и, и да представяте хората, които са сложени на страна в нашите общества. Минаваме към втората част. Аз идвам директно. Искам да покана госпожа Антония Карпарели от Европейската комисия да дойде тук на нашата платформа, на, на, тук на нашия катедра. И, и да ни обясни за отговорите, които идват от комисията. Приканвам ви да се присъедините към нас и да и да ни съобщите какво мисли комисията за, по отношение на всичките тези предложения, които направихме минал, ми, през миналите години на нашите срещи. Благодаря ви. Благодаря ви, е, че ни помогнахте за, за тези, помагате за тези срещи вие ми възлагате на много трудна задача, защото след тези положителни срещи е, и разговори и, и, и, и, и речи, които чувахме, чухме, аз трябва да дам отговор. На, на, и как, съм осигури, как е, ние сме осигурили действително е, е, осъществяването на тези ваши предложения. Всъщност тук става дума за един доклад за тази 9 годишна традиция на срещи. Доколко сме успели да направим нещо, бих могла да подчертая е, една, една динамика, процеси, които са, са, са започнали, които са се развили и са продължили през тези 9 години. Но ако ги измерим в, е, с конкретни резултати, знам, че там ще има по-малко възможност да се похвалим. Нека да обясня. През 2008 година беше френското председателство, което беше на много е, активно и успешно председателство. Се, се опита да, да, да е, създаде тези. Да, да, да направи една министерство министерска среща и да, е, на, на, по, по, по тази тема за бедността и да я свържа тази министерска среща с вашата среща и да се създаде така една кръгла маса. И тогава комис... Мартин Хирш, който беше комисар в френския комисар по солидарността, тогава тогава той каза, да, аз ние, това, което ние чухме е, че хората казват, да, вие говорите, говорите, говорите, а, а, а нищо не става и ние продължаваме да бъдем бедни. Това беше един много трогателен момент, защото се видя всъщност каква голяма пропаст има между дела и между пожелания и между дела. И сега ще се опитаме тази пропаст малко да я намалим. И аз винаги съм споменавала за това в предишните си речи, така нататък. Ние знаем колко е важен този проблем и няма да говоря за това. А, аз се върнах към текста на за, заключението на съвета, Европейския съвет, и там се казва, че трябва да, да, да вземе мерки, които да имат а, важно отражение върху положението на хората до края на годината. И това се случи преди 10 години. Значи, за да можем ние а, да стигнем до, до, до такова решение беше, се зароди преди 10 години. Значи 10 години ни бяха необходими, за да можем да вземем официално на европейско ниво такова решение. Искам да ви кажа колко време има, това е, е било необходимо. Първото продължение, което искаме да, да, да дадем всъщност, А, искам да ви кажа, че една от причините, поради които не успяхме да, остан... да, да определим тази година на бедността, това беше една идея, и е, която беше политически наложена. Второто постижение е засилването на ролята на европейските решения, на евро... което, което е, също е, подкрепи мрежата EPN и това е много важно, защото защото вие, вие имате нашата подкрепа, а ние имаме вашата подкрепа, която е подкрепата на терена, хората, които действително живеят е, в бедност. Това е второто постижение. Тяхме също, че има тези срещи не са останали без да окажат влияние върху програмата на Европейския съюз и програмата на самото председателство. Вие видяхте, че се е, е, работеше за е, страт, стратегии, за изработване на стратегии, за поставане на определени цели. Това беше споменато вече в предшестващите изказвания, достъп до достъп до работа, достъп до осигуряване на жилище и цялата тази проблематика, която беше вече спомената и която е положителният елемент в нашата работа. Също, както знаете, върху те, ние обърнахме особено внимание върху тези неща. Има неща, върху които в момента работим. Става дума за управлението и участието на бедните в вземането на решения. Трябва да се вземе един подход, който е основан на социалните права. И този подход не е изцяло още взет предвид в програмата за битка с бедността. Но това е много важен подход, защото той ще ни даде един по-широк поглед и ще ни помогне да подходим към по-глобално към разрешаване на проблема. И това е нещо, което ни предстои. Искам да ви кажа също така, че много тук се говори също за економическата криза. И е, за това, че ние не трябва да е, се върнем назад във вече постигнатото, а да градим върху това, което сме постигнали и от този момент да вървим напред. Дай са. Що бе, Саши? You, Mrs. Carparelli, nevertheless, to accept it, that uh, very difficult task to give some uh, uh, start of answers, let's say, uh, on uh, all those uh, recommendations. Uh, I will invite now Mrs. Uh, Danielle Dirks. много ви благодаря, че можахте да направите оценка на това къде е достигнал. Ти беше натиснала. Okay на това, което е достигнал е, Европейския съюз и то го направихте много самокритично. Много ви благодаря. Не. И ни направиха знак. Добър ден всички. Искам искам да ви е, представя някои първоначални заключения от нашето изследване, което беше извършено по е, молба на бългийското правителство да организ... и, и което беше първото, което пое инициативата да организира тези срещи и да създаде мрежата за борба с европейска, европейската мрежа за борба срещу бедността. И е, ние направихме едно изследване, за да може да определим истинското влияние на тези наши срещи. И това не е никак лесно. Имаме, е, имахме нужда от много помощ, за да може да извършим такова изследване. Най-важното беше вашите е, е, вашето участие, вашите свидетелства, как свидетелствахте вие за вашия живот. И възоснова на това а, е, а, ние а, извършихме това. Но исках да ви, искам да ви кажа, че беше много трудно, защото е, не можахме да намериме всички участници. Хората, които са участвали преди 9 години, бяха трудно, е, трудно беше много трудно да бъдат намерени но ние успяхме да намерим голяма част от тях. Първите ни заключения е, бяха направени, е, но това е наистина една първа стъпка и още не можем да ви представим пълния доклад с пълните заключения. Е, такова изследване на влиянието на е много е, трудно. формулирахме четири въпроса, които може да прочетете на екраните. Ние не ги виждаме. Първия въпрос е влиянието върху хората, които живеят в положение на бедност. Тези срещи какво допринасят за тях? Второто – какво е влиянието върху други действащи актьори, като гражданското общество и институциите. Някои от говорителите тук казаха колко е важна колективната битка, колективното обединяването на, обединяването на усилията. Затова е, е, хората, представителите на гражданското общество са изключително важни. Третото е влиянието върху политиките за борба срещу бедността на национално ниво ние бихме желали много добре, много, много бихме желали да знаем какви са постиженията. И последния въпрос е как може да оценим начина по който участието е организирано на нашите срещи. Значи, виждате, това са тези четири въпроса. И ние развихме различни методи, приложихме различни методи три методи, метода за, е, три метода, за да може да намерим отговори на тези въпроси, но също така и три метода, за да можем да намерим хора, които да участват и да дадат те самите отговори. Първото беше, раз, разработихме един въпросник, който публикувахме по интернет е, събрахме имейл адреси от е, бивши участници и настоящи участници и успяхме да стигнем до 300 души. 300 души ни отговориха. Имахме имейли на 300 души, а 79 до сега са ни отговорили от тези 300. А, е, също така успяхме да се свържим с много е, е, е, много политици, които взимат политически решения, хора от гражданското общество също така. Искам да ви кажа, че е много трудно да се получат отговори на този въпросник. А, и обработването на въпросите не е лесно, защото ние задаваме много опростени упростени въпроси, които е, ни лишават от възможността да можем да е, оценяваме нюанса нали, в вашите отговори. Проведахме 12 интервюта от е, мрежата и от различни неправителствени организации. Третата крачка беше изучаване на конкретни случаи. Те бяха също много интересни. Аз участвах, както и моя колега Никола, в тези е, изучаване на конкретни случаи. Бяхме поканени в пет страни, които посетихме, разговаряхме с различни хора, събрахме данни, информация по този въпрос. Е, това, за разлика от отговорите получени по интернет, интернет ни даде възможност да влезем във връзка с хората и те да могат по-надълго и на широко и по-нюансирано е, е, да опишат своята си, ситуация. Искам да кажа първо общ, нещо върху общото влияние на нашите срещи. Нашия въпрос беше, е, тези срещи допринесаха ли за едно по-добро разбиране на положението на хората в живеене в бедности? 79% от всички хора, които отговаряха на нашите въпроси по интернет, отговориха, че имат по-добро разбиране на своето собствено положение, на положението на всички хора, които живеят в бедност. От 300 души 79 отговориха. Втория въпрос. Научиха ли, научихте ли повече как да се борите срещу бедността? нали, получихте ли по-добра информация за това? И получихме 80% от правещите политики, от е, решаващите, са научили повече. Не само са научили повече как да се борят срещу по политиката, но и това е имало влияние върху техния начин на действие, защото е променил политиките им това е, се различава от мнението на хората, които живеят в бедност. Защото те казват, аз не съм научил повече как да се боря срещу бедността, но 56%, по-малко от 80% от решава, взимащите политики, 56% от хората, живеещи в бедност, казаха, че действат, че, че са променили начина си на действие вследствие на тези срещи. Следващото влияние, което искахме да измерим, е върху самите хора, които живеят в условия на бедност. Вие сте всички тук и ще е, е, и аз ви благодаря на тези, които можаха да ми помогнат в изследването на конкретни случаи и благодаря за вашия принос въпросът беше това, тези срещи допринасят ли за вашето лично развитие и допринася ли за солидарността между вас? Що се отнася до личното развитие, полската делегация участва в това. 87% от хората смятат, че тези срещи са допринесли за тяхното лично развитие. Много, искаме, исках, много беше любопитно да разберем какво имат предвид под лично развитие. Първото е, е, е самочувствие, получаване на средства, за да се бориш срещу бедността. Те се чувстват по-силни, след като са участвали в тези срещи, по-смели, за да се борят не само за собственото си положение, но за, и, за е, условията на живот и подобрението им на другите около тях, а не само за себе си. Друг аспект от това лично развитие е, е емоционалната подкрепа. Хората се чувстват емоционално, лично подкрепени от тези срещи и се чувстват по-малко изолирани в обществото. И последната точка, че те се чувстват наистина уважавани и чути по време на тези срещи. Следващия въпрос е солидарността между самите хора, които живеят в условия на бедност. Повече от половината от тях казват, да, съгласни сме, че има по-голяма солидарност. Много е важно да се срещнем с хора от различни страни, защото това потвърждава нашето е, е, потвърждава, че има и други хора, които живеят в бедност и в други страни, че нашата страна не е единствената, в която има бедни хора и че не само нашето правителство и нашата страна не може да осигури условията необходими за достоен живот. Това е много важно. Те също казват, че благодарение на тези срещи те си имат повече доверие в политиката и имат повече очаквания спрямо тази политика. другия въпрос беше върху, влиянието върху социалното, е, гражданското общество и институциите. 40% от всички запитани казват, че, е, това, че тези срещи имат особено голямо влияние и върху правещите политиките, и върху гражданското общество. А, но като че ли а, е, а, е, правещите политиките бяха по-оптимистични и смятаха, че влиянието е голямо, докато неправителствените организации бяха по-скептични. Други резултати от тази среща са една критика на срещите. Те имат много малко влияние върху обществения дебат. А ние имаме нужда от обществен дебат, от широк обществен дебат. За да... Защото ето тук може да се направи подобрение, например. Другите по-позитивни, по-положителни е, оценки е, са по отношение на факта, че са създали нови организации, че връщайки се от тези срещи, хората се опитват да създадат неправителствени организации и структури за битка с бедността. И е, това е подебрение. Е, за нас е много важно също в това изследване да включим. Е, квалитативната е, страна на оценката, което ще бъде направено. Влиянието върху политиките. 60% от правещите политика вярват, че има влияние върху политиките. Но 78% от хората, които живеят, бедно смисля, че няма никакво влияние върху политиките. Затова трябва да видим от как трябва да се обясни тази разлика във възприемането. Може би има може би има голямо влияние върху политиките, обаче хората, живеещи в бедност, не виждат тази разлика и тази промяна в политиките. Най-голямото влияние е отчет естествено, по отношение на участието на хората, живеещи бедност, в правенето на политики. То е увеличено. В нашата е, анкета по интернет можем да кажем, че, политики, че е, заключението от нея са, че политиките най-сетне са могли да разберат по-добре какво значи да живееш в бедност. Какво значи да трябва всеки ден да се бориш с тази бедност. Това е много важно заключение. Другото е програмата. Както виждате, благодарение на тези срещи, политиците започнаха и продължават да говорят и да мислят за бедността. Що се отнася на по отношение на европейското ниво има, има резултати. Както вие знаете, ние говорихме за 2020 година за програмата, за всичките решения, които са взети. Това всичко беше казано. Вижда се, че на, на, на ниво Европа, Европейски съюз има действително някакво постижение. Това, че тази година е година на бедността, също е влияние на е, последствие от нашите срещи. Също знаете, че е, се създаде така наречения отворен метод на корелация ОМС, който е глобалния подход. Тук говориш, е, проблема за енергийната бедност беше също повдигнат. Е, по отношение на, националния, на национално ниво нямаме достатъчно е, данни, е, за съжаление. Но може да кажем, например, че в Италия тези срещи са използвани като пример и като повод да се организират национални срещи, подобни срещи, т.е. това е, е модел. Е, а тези национални е, срещи представляват много добра крачка към подготовката на европейската ни среща. Други примери по отношение на положението на ромите, е, тъ, въпроса за енергията е, и така нататък на, в, в различни страни, в които имахме, с които имаме връзка. Що се отнася до участието на хората в самите срещи. 75% смятат, че е много положителна, но това участие и това може да го установим по усмивките по лицата на белгийската делегация, които изглеждат доста доволни. А, не, не са много май доволни. Положителната оценка е също, че хората са високо мотивирани, е, че имат възможност да се подготвят добре, че езика не е проблем в уча... за участието. Това са положителните оценки. А отрицателните са, че някои от участниците имат прекалено, може би, големи очаквания и е, е, спрямо тези срещи и е, предлагат политици от, от, страните, е, от различните страни членки също да бъдат поканени, да участват, да могат на национално ниво да е, направят нещо. В заключение бих и желала да кажа, че има много добро бъдеще за продължаване на тези срещи. Това е заключението от нашата анкета. Благодаря ви. Дали е Uh, thank you, Daniel Dirks, to highlight for us. Много ви благодаря, че ни изяснихте, внесахте яснота в и структурирахте цялата тази наша е, инициатива. Какво ни дава тази среща? И мисля, че се видя колко е различно възприятието понякога на срещите, е, на тези наши срещи начина на оценка, по която хората, които живеят бедност, ги оценяват и хората, които правят политиките, ги оценяват. И е, най-важното е, че се очакват повече резултати. И ние за това сме тук. Е, и за това имаме все пак е, представители на европейско ниво и на национално ниво. И е важно е, е, да, те да имат предвид е, това, че те трябва да се въведат, въведат нови, нови политики. Вече нямаме време. Времето ни свършва, но не мога да не ви дам думата на вас е, и да видя как вие ще реагирате на всичките тези поставени проблеми. Мисля, че можем да си позволим няколко е, участие от вас. Е, виждам една вдигната ръка, две. Вече имам трима. Благодаря за сега. Се ограничаваме в тези три-четири. Първо от тази страна. Да. Бих искал да направя едно предложение. Европейските срещи не трябва да считат отделно. Трябва да останат в дневния ред на Европейския съюз и на парламента, да не се възприемат отделно. Трябва да има нов план, нов стратегически план 2020 година. Затова трябва също да се направи тази платформа за борба с бедността, с директна интеграция с хората, които в състояние. Благодаря ви, благодаря ви за това изказване. Ако взимате думата, ако обичате най-напред, кажете какъв език и си кажете името. Какъв език ще говорите името си? Малия Луиз де от белгийската делегация, която току-що се отказва. Тъй като аз съм белгийк, аз мога да ви я представя. Давам думата на, на немската делегация. Йенс ще говори на немски. А Йенс ще дойде немска делегация. Днеска сутринта чухме много изказвани заключение. Това е всъщност процедурата като миналата година политически. Политически вие казвате, че искате да вкарате мерки, но нищо не правите. Спекулакторите, богатите получиха милиарди и милиарди, а днес това правителство европейско е, пред, предлагат законодателство, в което ние най-много плащаме. Искам един път много ясно да се вземат предвид нашите интереси, а не само от економическите интереси, да мислят за нашите интереси. Благодаря. Има ли друго изказване? Pedro Gonçalves, Португалия. Най-напред искам да благодаря всичките хора, които присъстват, най-вече тези, които в състояние на бедност, защото това са истинските действащи лица, които <laughs> най-важните тук. Без тях нямаше да сме тук. Вече доста време ние говориме тук. Не мога да кажа точно, но говориме статистики, изследвания, стратегии. Говориме за милиони души в състояние на бедност. Много от тях а, не са имали шанса да са яли тази сутрин. Има хора в много по-тежко състояние от нашето. Трябва трябва да се подредат да, да се подредат теориите с практиките, все още продължават на хора, които са в отчаяние, които са в постоянна тревога. Трябва да се вземат предвид, това не са предмети тези хора. Трябва, не, не трябва да продължава да се построят летища или да се купуват оръжие. Трябва да се концентрирате върху хората, да се бориме за тези хора. Ние не сме материал, ние сме предмет. Тук става дума за живи хора. Трябва много, много ясно да се говори, че това са хора. Ако така ви предизвиквам, трябва да се създаде харта на хора в състояние на бедност, на, на правата и задълженията на тези хора. Благодаря. Мисля, че, че е много важно да, както го направите, да подчертам Елс от немската делегация трябва наистина много важно да с, към други области да се обърнеме, не само социалното о, област. Говорихме за бюджета, защото е важно да знаем къде отиват парите. Хубаво е да я наблегнеме. Давам думата в дъното на салата. Холги Салиба от Малта. От Малта ще говоря ма по-малтийски. Оле. Често говорим, често говорим за изкореняване на бедността и това е много хубава идея. Но, но трябва да се внимава, защото не трябва да даваме впечатление, че един ден ще престанеме да се бориме. Ние трябва да продължаваме нашия ангажамент, защото знаеме, че политическите и социални положения са в непрекъснато промени и не трябва да оставаме впечатлението, че един ден ще престанеме да се бориме. това няма да стане. Нека да бъдем реално. Друг въпрос? Бех много впечатлен защото чух, че съществуват различия между сектора политически социал и, и да областта економически. И в тази област политич, полит, е, стратегиите на политиците не съответстват помежду. И това ме тревожи, защото политическите отговорници дават много препоръки по отношение на управлението а ние също трябва да даваме препоръки глобални и трябва да настояваме, че става въпрос за хора за истински живот. Трябва да имаме един подход по-широк, не само економически, но в другите области да, да ни трябва да наблягаме, трябва да за минималния доход да, така да изискваме. Трябва също да имаме предвид други елементи от хората. Хората трябва да бъдат в центъра на а нашите действа. Значи ние говориме за хора, а не за цифри. Благодаря ви. Искам само да ви напомня, че няма да имаме време да дадеме думата на всички, които дигат ръка, но така или иначе, по време на първата сесия в ателиетата ни ще продължиме този дебат и ще имате възможност да, са, така, да чуете различни гости или представители на парламенти. Давам думата на първия ред. Давам думата на мадам Фигюра от Европейския парламент. Благодаря ви. Ще говоря на испански. Аз съм Манелаля Перес и идвам от Испания най-напред. Бих искал да задам един въпрос. Въпрос. Искам да знам защо европейската среща не стига до, някак, до реализиране на цел. Аз участвам в, аз съм участвала в тези европейски срещи и не знам докъде е лично за, лично за себе си, защо не успяваме да изпълним целта си. Също искам да споделя, а, да споделя една мисъл. Бедността не е само един економически финансов проблем. Може да имаме средни ресурси, но ням, да нямаме достъп до културата. Или или не може да имаме достъп до работата. Аз не мога да имам работа, защото съм на инвалидна количка. Да, съществува финансова бедност, но и аз се смятам, считам за бедна. Имам пари да си купа храна, но но за съжаление не мога да имам достъп до всичките ресурси на обществото, до културата. Искам защо срещите нищо не сменят на действителността. Тоест, моята действителност не е сменена, моята реалност. Благодаря ви. Да, верно, че това не е въпрос а, само на пари, но има и други неща, които влизат в сила, които, когато говорим за бедност, госпожа от, госпожата от Европейския парламент. Благодаря ви. Исках да поздравя всички присъстващи в тази, това на тази среща. И въпреки критиките, които бяха повдигнати. Аз бих искал да ви осигуря, че всички сте важни и е много е важно да имаме възможността да споделяме вашия опит и да чуеме различните погледи и визии върху проблем. Да, съгласна съм. Съгласна съм. Трябва да се отиде много по-далеч от това, което правиме в момента. Хората в бедност са, са уморени. Уморени са от думите, без думи, без дела. Те искат дела, те искат мерки практични. И мисля, че това е голямото предизвикателство за да, политическите хора, които взимат решения, управленците. Не може да кажем, че 2010 годините на борбата срещу бедността трябва да решиме след това да сложиме всички мерки, за да може да спазиме пакта за стабилност. Ще сведиме е, бюджетите. Първите ще бъдат засегнати обществените служби, социалното подпомагна. Продължаваме е, годините на пенсиите, намаляваме минимум, е, минимум заплатата. Е, това е което ни се случва в момента. Това е в момента, това е с положението. Има един абсурд също време, но сме в 2010 годината на борбата с бедността, но економическите политики именно правят това положение още по-тежко. Това е срам и е скандално, вярно е. Не трябва да се страхуваме да кажеме нашето възмущение. Но като говорите за политика, не ги слагайте във всички в една кошница. Има политици, които са наистина на ваша страна и участват в борбата ви с битката. Ви. Има колега. А, ние гласувахме в комисията за работни места и социалното, ние гласувахме един доклад, който, който слага ударението върху тези проблеми който бие звънеца. Въпреки, че аз съм една от главните докладчик и имам право на глас, винаги ама, мнозинството решава, въпреки моята роля, а този доклад не ме, не ме удовлетворява и съм предложила нов доклад, който ще бъде гласуван октомври на пленарно събиране и от тук до месец октомври може да дадем нови, нови, нови предложения. А именно, че е време от, дума, от думите да преминеме а, към действия, да имаме а, услуги, за всички, да има минимум доход на хората да могат да, говорят, да живеят достойно. Тук сме говорили по този въпрос. Не е достатъчно да имаме храна, за да може да се храняме, но трябва да имаме средства, за да може да имаме прилично жилище, да имаме достъп до културата и до образованието. Бедните имат правата да имат достъп до културата. Това вече го казахме тук. Т.е. този минимален доход трябва да бъде адаптиран и да съответства и трябва да стане една норма за Европейския съюз. Трябва да, закон, за да може да въведеме това. Но все още, все още това не сме успяли да го включиме в доклада, но съм сигурна, че с вашата помощ тук да октомври месец може да работиме заедно, за да постигнем тази цел. Но това ще бъде само първи един етап. Трябва да се осигурим, че този договор, че този а, а, доклад ще бъде сложен в, в практика. Трябва така да се направи, че бедните работници не са повече бедни работници. Трябва да се гарантират а, а, заплати които ни дават възможност за достоен живот, както и пенсионерите в състояние на бедност имат право на помощи социални. Трябва да се видят политиките на съвета и на парламента и това са, полити... така, това са предложения, които лансирам тук. Искам да ви кажа, така да споделя с вас моята помощ и моята подкрепа мисли. Благодаря ви, госпожа Фигаредо. Ще включиме това в доклада. Гледам си часовник. Трябва да приключиме. Ще продължиме този диалог. в следващата сесия в те 8-те ателиета след а, полз кафето. След кафето. Сега ще чуете практически информации. Искам Искам да и благодаря специално, това е нашата главна организаторка и е миналата година, за огромната работа, която няколко информации обща, за да намерите вашето ателие. В края на кафето вие ви. Има едно малко момиченце на снимка и вие ще вървите по нея. Това е вашия знак. По тази снимка, по тази снимка. Втора информация. Привличам вниманието към евродепутатите и техните асистенти, които са те. На излизане от залата ще ви бъде разпо... да дадат по една, а, по една един лист пакът с, с това момиченце и там ще бъде а, е, вашите часове и там ще бъде снимка на вашата делегация. Национална делегация. Значи намирате снимката с момиченцето. Значи има едно голяма пано навънка с малкото ми момиченце и там ще, бъде, ще, бъдете, ще бъдете снимани, за да може да се ориентирате в следващите дни. Първа операция. Приканвам ораторите от трибуната да дойдат в залата и да застанат, а всички от залата да се съберете в центъра, за да може да вземеме обща снимка на всички. Първо ораторите, изказващите се. Преди да напуснете трибуната, застанете с лице с лице към трибуната, а ние ще станеме, а отиваме всички към центъра на залата. Айде!